Приключихме дебата. Протокол от вчера и текстовете са на ваше разположение. Има ли някакви забележки? Не. В такъв случай този протокол се приема за одобрен.